L'ordine del giorno reca la dichiarazione del vicepresidente. Следващата точка в дневния ред е изявление на заместник-председателя на комисията, върховен представител на Съюза за външните отношения и политиката на сигурност относно е, заключенията на срещата на върха Европейски съюз е, Русия 31 май 1 юни. Веднага давам думата на заместник-председателя на комисията. Госпожо председател, почитаеми евродепутати. Радвам се, че днес имаме възможност да говорим за е, резултатите от последната среща на върха между Европейския съюз и Русия в Ростов на Дон. Добра среща, прагматична и конструктивна. И тя потвърди желанието на Русия за категорични и сериозни отношения с Европейския съюз. Започнахме партньорство за модернизация. Както знаете, е, Президентството при е, Медведев е, отдава голямо значение на модернизацията на Русия. Е, всъщност Европейският съюз като голям търговски партньор и инвеститор е естествен партньор и в този процес. Всеки процес за модернизация, обаче трябва да се опира върху широка основа, трябва да стимулира новаторството и предприемачеството, но да укрепва и демократичните ценности и правовата държава. За това ефективното функциониране на съдебната власт, борбата с, корупцията и диалога с гражданското общество са приоритетни елементи в партньорството за модернизация. Както в Европейския съюз миналото сме правили и тук поставихме а, своите обяснения, опасения във връзка с съдбата на а, опозицията, на журналистите. Демонстрацията на 1 май беше показателна в това отношение. Нестабилността в Северен Кавказ е друг източник на тревоги за нас. Но има и положителни тенденции и е важно те да бъдат признати. Разширяването на мораториума върху смъртното наказание и ратифицирането на протокол 14 към Европейската конвенция за правата на човека са сред тях. Работата върху правото, правовата държава и борбата с корупцията ще допринесат за създаване на по-благоприятна среда за деловите хора. Инвестициите в Русия падат и Русия работи много за тяхното увеличаване би трябвало да се укрепят процесите, основани на правилата. Надявам се, че Русия скоро ще се умее да се присъедини към Световната търговска организация. Ние я подпомагаме. Политическата воля трябва да бъде претворена в действителност. Някои опасения предизвиква Митническия съюз с Казахстан и Беларус. Европейският съюз е Митнически съюз, така че ние нямаме опасения заради Митническия съюз. Но като че ли предлагания Митнически съюз има странни цели. По енергетиката говорихме за физическата инфраструктура, отношенията и енергийната ефективност. Партньорството за модернизация тук ще изиграе много голяма роля. Трябва в новата е, ни договореност е, да има много солидни разпоредби е, за енергетиката на основата на енергийната харта. Бихме искали енергийната харта да се е, превърне в най-естествения форум за разискване на многостранните енергийни въпроси. Енергийната ефективност и намаляването на парниковите газове имат огромно значение за борбата с промените в климата. Призоваваме Русия да бъде малко по-амбициозна, да предвиди намаляване на парниковите газове с 15-20% в сравнение с сравнищата от 90-те години. За визите Русия иска да постигне бърз напредък, но въпросът е деликатен за Европейския съюз. Ние подчертахме необходимостта от постъпателен подход внимателен и постепенен подход. Чакаме конкретни резултати. И също така ще преразгледаме споразумението за обекчаване е, на визовия е, режим. Е, надяваме се, че и с Литва и с Полша ще могат да бъдат сключени споразумения за трафика през граница на място. Това ще улесни отношенията. Подчертахме добрия опит, който до сега е постигната по линия на Юнифор Аталанта. Очакваме сътрудничеството там да се разшири. Русия ни даде редица конкретни предложения, които ще анализираме. Естествено, е, непокътната трябва да остане автономията на Европейския съюз да приеме собствени решения. Срещата бе и възможност да разискваме някои международни въпроси. Афганистан, иранската ядрена програма, Косово, източното добросъседство, много бях удовлетворена от изявленията на ми... външния министр Лавров във връзка с израелската военна операция срещу флотилията, плаваща към Газа. Но както можеше да се очаква за Грузия, Косово, Молдова, исканията и позициите ни се разминаваха, като тук бяхме надлежно запознати с руската позиция. Благодаря. Сега започваме е, с ораторите от името на политическите групи. Европейска народна партия, господин Брок. Уважаема госпожо заместник председател на комисията, Уважаеми колеги, искам да благодаря на госпожа Аштън а, за нейните думи и за начина по който, по който тя води срещата на върха. А, стана ясно, че ние сме загрижени относно върховенството на закона в Русия, относно някои демонстрации, някои тенденции на развитието относно това, че не се спазват някои е, договори от международното право, но аз смятам, че споразумението за модернизиране е много важно за напредъка. Знаете, че е, Русия е от стратегическо значение за нас. Имаме големи интереси е, към Русия в економическо отношение и в енергийно отношение, както и в преговорите 5 плюс 1 за Иран. За мен от голямо значение ми се струват също и е, резолюциите, които бяха подписани. Важно е да интензивираме работата на четворката за Близки изток. Но Мисля, че за Русия също е, е важен за нейния имидж, е начина по който тя участва в преговорите с нас, по начина по който тя се отнася към човешките права, към а, прилагането на енергийната харта. Русия трябва да бъде готова да се обвърже в правно отношение с подобни документи, трябва да приеме на сериозно преговорите с Световната търговска организация а, и да стане членка на тази организация, ако желая да бъде сериозен играч. Трябва също така да промени своята позиция по отношение на Казахстан. Мисля, че тези международни връзки са важни за самата Русия, що се отнася до нейното приемане в света. За мен е важно да се продължат преговорите за визиите, но това трябва да стане съвместно с преговорите за визи с източните ни съседки, за да не бъдат ощетени гражданите на тези държави, за да не им се налага те да влизат в Европа с руски паспорт, а не с украински, например. Благодаря. Благодаря. За групата на социалистите и демократите господин Адриан Северин. Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен. Госпожи и господа, много голямо стратегическо значение има отношението между Европейския съюз и Русия. Негови аспекти са не само економическите аспекти, но то предполага и сътрудничество в най-различни сфери. Географски Русия е и ще остане най-близкият съсед на Европейския съюз и е, ще е, продължи да играе е, ролята на протагониста, както в евроазиатското, така и в евроатлантическото пространство може да се говори е, за взаимната допълняемост е, между Европейския съюз и Русия от гледна точка на ресурси и нужди, както и за инструментите и необходимостта от е, сближаване по някои цели с глобално значение. Трябва да разберем, че нестабилна, вътрешно раздирана Русия би била голям източник на проблеми е, за Европейския съюз. Както и Русия трябва да разбере, че стабилното добросъседство е пътят към сигурността, не е обратното. Рамката на стратегическите отношения между Русия и Европейския съюз трябва да е, предполага действия в няколко отношения е, Партньорството за модернизация е наистина значимо. То ще допринесе за повишаване на доверието и създаване на взаимна свързаност с Русия в много сфери от взаимен интерес. Партньорството за присъединяване към СТО също трябва да бъде обмислено, така че Русия е по-лесно да се присъедини и да се интегрира в Световната търговска организация. Важно е да има енергийна общност като трябва да предвидим и инструмент за тристранно сътрудничество с страните на транзитно преминаване на източниците на енергия. Трябва да помислим и за подобен формат с Съединените щати с оглед актуализиране на договореностите за сигурността. Така че да създадем нещо като глобален механизъм за равновесие на основата на субсидиарност. Освен това, трябва да поставим правата на човека в правилен контекст. Защото не бива правата на човека да се превръщат в геополитическо средство, а да бъдат поставени в основата на реалното политическо сътрудничество и институционната взаимна обвързаност. Благодаря. От името на либералите, госпожа Ойлан. Госпожо председател, госпожо върховен представител, срещата Ростов на Дон, върха, като че ли даде малко по-ясни перспективи за економическото развитие, но мисля, че и по-общо казано даде ясни перспективи. Не би трябвало обаче да пренебрегваме всички принципи за законност, е, ред, зачитане правата на човека, демокрация и така нататък. Алде подкрепя диверсифицирането на економическата политика и насърчаване на търговията с Европейския съюз. Това може да стане, ако Русия се опита наистина да уреди добре е, и правната си система, и а, търговската си система. Е, виждаме какво се случва с е, Казахстан и това показва, че Русия не желае да работи конструктивно. Що се отнася до чуждестранните инвестиции в Русия, ние търсим такива и в енергийния сектор, и в други. Искаме да има по-голяма готовност от страна на Русия за подобряване на сътрудничеството, що се отнася до трансграничния пренос на стоки би било полезно също така да се улесни режима за издаване на визи за пътуване на руснаци към Европейския съюз, но за да стане това, Русия трябва да предприеме конкретни точки стъпки, извинете. Алде смята, че трябва да се включи споразумение на базата на енергийната харта, което да гарантира е, сигурността на доставките. Приветстваме, че Русия подписа 14-ти протокол на Европейска конвенция за правата на човека и потвърди мораториума на смъртното наказание. Но Русия си има други задължения, които са свързани и с Грузия. Там е дала обещания и искаме ясно сътрудничество с тях за разрешаване на конфликтите в Молдова и и в Южен Кавказ. Искам да се върна към някои основни ценности. Ние сме за дългосрочно партньорство с Русия във всички сфери, но не можем да приемем нарушаването на принципите на законността и демокрацията. Не може економическите ползи да стоят по-високо от ценностите, които защитаваме ние. Втория процес срещу Ходорковски е един такъв пример. Вижте, там Русия не следва законовия наред. И това е съвсем ясно. Искаме колегите ни да ни подкрепят. Е, Благодаря. От името на зелените, господин Шулц. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, uns... Госпожо председател, дами и господа, пред нас е, е една е, слаба резолюция, която отразява слабите резултати от преговорите с Русия въпреки, че Медведев е готов да модернизира Русия, не трябва да представаме, да обръщаме внимание на това, че модернизацията не трябва да бъде само в техническото в техническо отношение. Тук става дума не само за развитие на нанотехнологиите, създаване на силиконова долина, а и за създаване на едно общество, което да е модерно. За това трябва да предложим нашата помощ на Русия, за да преодолее тя своите недостатъци а, и проблеми, така както а, господин Ромпой в а, Ростов на Дон и леди Ештън току-що направиха. Всичко това трябва да залегне в нашата резолюция и за това сме внесли четири предложения за изменения и ви моля за вашата подкрепа за тях. Това са изменения, които се отнасят до освобождаването на Михаил Ходорковски, промяната на отношението към смъртното наказание, края на насилието в Северен Кавказ, гарантиране на свободата на а, събиране защото либерализирането на визовия режим трябва да върви ръка а, за ръка с вътрешната либерализация на Русия. Благодаря. Давам думата на господин Танок за една минута. Госпожо председател, госпожо Аштан, имайки предвид милиардната економика на Русия, големите ресурси, особено газ и близостта и до Европейския съюз, отношенията с нея имат огромно значение. Освен това, Русия е постоянен член на съвета за сигурност на ОНЕ. Особено Русия има значение по отношение положението в Северна Корея и отношенията на Северна Корея с Южна Корея, Иранската ядрена програма, Близкия изток и отношенията между Турция и Армения. Според мен избирането на президента Янукович значително подобри преди това обтегнатите отношения между Русия и Украина. Но като се има предвид какво направи Русия с военната си база в Крим, не бива да забравяме, че Украина всъщност обърна гръб на Европейския съюз и се върна в прегръдката на Русия. Не бива да подценяваме изявлението на Сергей Лавров, че ако Украина влезе в Европейския съюз, това няма да бъде от жизнено важен интерес за Русия. Янукович спечели с малко преднина и всъщност поддръжниците на връзките с Европейския съюз изгубиха. Не бива да им обръщаме гръб и не бива да ги изоставяме в техните стремления. Благодаря, уважаеми колеги. С удоволствие мога да ви информирам, че на междупарламентарното заседание като рамка е една делегация от Китайската